Uh, like to... Уважаеми колеги, нека да започнем заседанието. Съжалявам за правостоящите. Yeah, I mean, you, what you can do is just to sit in the back uh, benches. Но може да използвате банките на по, назад защото вероятно не всички членове на комисията ще дойдат, затова може да ползвате местата. Искам да кажа от името на Комисията по регионално развитие, че сме изключително щастливи, че заедно с колегите от Комисията по научни изследвания имаме възможност да направим това обсъждане преди следващото обсъждане на многогодишната финансова рамка 2014 и 2020, да говорим за конкурентоспособността, растежа в Европа. Наш дълг като парламентаристи е да не жалим усилия регионалната политика и Хоризонт 2020, политиката за научни изследвания и иновации да работят заедно, да създават синергии, и да допринесат за растежа, устойчивата заетост и конкурентоспособността на Европа. Като госпожа Амалия Сантурия е заедно а, с а, мен, а, с а, председател на това заседание. Благодаря, госпожо председател. Моята комисия по индустрията и научните изследвания също се радва, че имаме възможност да направим това обсъждане съвместно с Комисията по регионално развитие. Ние сме тук заедно с поканените а, оратори, за да обсъдим съвместно какво може да се направи. Ние водим вече разговори в рамките на комисията ИТРЕ и въпреки, че това е въпрос, който обсъждаме вече от години, от 2007 е, година насам. Ние говорим как да се хармонизират разходите по по-добър начин, които се използват е, е, за реализиране на проекти в рамките на научно-изследователската програма и структурните фондове. Това сега е още по-наложително да бъде направено. Сега вече искаме да изслушаме идеи как най-добре да използваме ресурсите, които са на разположение в бюджета на Европейския съюз, заделени за научно-изследователски инновационни програми, както и в структурните фондове, могат да бъдат използвани съвместно как може да се постигне синергия в тези две области, да изпълним с съдържание тази дума, която споменаваме толкова често, а именно растеж. Растеж не трябва да е лишена от съдържание дума, тя трябва да означава нещо, трябва да е свързана с конкретни проекти, които да бъдат финансово осигурени. Надявам се, че ще получим някои идеи в днешните разговори в тази посока. Аз ще бъда тук до 4 часа и за мен ще бъде удоволствие да изслушам поканените оратори. Обедена съм, че дискусията ще бъде много интересна. Разполагаме с 1 час и 20 минути. Имаме четирима отлични оратори, които имат богат опит Надяваме се, че те ще могат да го представят по вдъхновяващ за нас начин. Професор Ясен Болински, тя е подсекретар Министерство на науката и висшето образование на Полша, професор Биргита Волф, държавен министр на Саксония Анхалт, която отговаря за економиката и научните изследвания, професор Тим Клейпол от университетът Свансвил в Уелс и Адриана Агрими. Тя е от региона Пулия, Италия и отговаря за научните изследвания и иновациите. Бих искала да помоля ораторите да кажат всичко, което са си намислили, но да се вместят в рамките на 15 минути, може би даже 10-12, за да остане повече време за обмен на мнения. И Бих искала да дам думата веднага на професор Янец Голински, за да говори за синергиите между двете политики. Имате думата. Госпожо председател, дами и господа, развитието на съвременната европейска економика означава да бъдат ангажирани всички държави членки, като се отчитат амбициите и стремежите. Необходими са умения, които да бъдат превърнати в благодействие на цялото европейско общество. Понякога обаче сме изправени пред доста пречки. Конкурентоспособността на европейската економика, в частност по времена, в времена на кризи, зависи в голяма степен от това как използваме интелектуалния капитал на държавите. Когато погледнем какъв е интелектуалният капитал, с който разполагаме, например в сферата научните изследвания и иновациите, трябва да признаем, че той може да допринесе за справяне с предизвикателствата. Необходимо е да се укрепи сътрудничеството, развитието, както и да се създаде най-съвременна научно-изследователска инфраструктура, да се насърчи мобилността, най-вече на младите а, учени. Програмата Хоризонт 2020 няма да отговори на всички предизвикателства, пред които сме изправени. Затова е толкова важно да предвидим синергия между Хоризонт 2020 и структурните фондове и програмата Хоризонт 2020 и проекта Козме. Развитието на европейско научно-изследователско пространство изисква по-добра координация между програмите, както и увеличаване на научния потенциал на държавите членки, което означава и наличие на бюджет в размер на 200 милиарда евро. Синергиите между седмата рамкова програма и други програми вече е постигнат известен опит на европейско и национално ниво и в това отношение Полша има доста успехи. Имаме проекти, които са разработени в а, сътрудничество с промишлеността, с научната общност. Трябва също да имаме предвид и такива програми, като Юранет, опитът, който сме натрупени, трябва да ни помогне да се справим с други предизвикателства и да ги интегрираме в една обща система. Все още има оставащи проблеми по начина по който се осъществяват научните изследвания. Има недостатъчно използване на наличния капацитет има недостатъчни средства. Това се отразява и на участието на държавите членки в седмата рамкова програма. Знаем, че 10% от основните научни центрове осъществяват 90% от научните изследвания, които се реализират. Това е израз на маргинализирането на останалите научни центрове, но има и такива програми, които като STEPS 2, както и стълба към високи постижения. Синергията между Хоризонт 2020 и структурните фондове може да доведе до създаването на кластери, до използването на научни ниши. Кохезионните фондове и Хоризонт 2020 подкрепят създаването на някои видове инфраструктури. Такива програми като Мария Кюри и съвместните научно-изследователски действия, осъществявани от съседни региони, трябва да доведат до нужните резултати. Хоризонт 2020 трябва да допринесе до подобряване на способностите на научно-изследователските центрове и на разпространяването на техния опит в целия Европейски съюз. Става дума за постигане на най-добри резултати в определена научна област. Това изисква особено внимание, което да доведе до добавена стойност, що се отнася до реализирането на програмата Хоризонт 2020. Трябва да подчертаем в е, каква степен всичко това допринася за е, по-доброто прилагане. Отличните постижения в научните програми би довело до подобряване качеството на научно-изследователските е, проекти. Също ще има по-добра оценка на научно-изследователските екипи това, което се предвижда от комисията, се оказва неефикасно, що се отнася до интелигентната специализация на научно-изследователските центрове. Ако искаме да се справим с това предизвикателство, е необходимо да създадем ново поколение регионални програми. Това изисква да бъдат откроени най-добрите научно-изследователски центрове в контекста на интелигентната специализация, да се създадат международни кластери с участието на основните научно-изследователски центрове в Европа. Това е възможно чрез изграждането на синергия между иновационната политика и политиката на сближаване. Търсенето на по-добра синергия изисква да разгледаме административното и финансово измерение. Водят се преговори по Хоризонт 2020 и те следва да се фокусират най-вече върху синхронизирането на процедурите, превръщането на средствата в по-достъпни и в това да бъде гарантирано правилното им изразходване. В финансово отношение важно е кохезионните фондове национално ниво да бъдат така насочени, че да подкрепят структурните реформи и да насърчават високите постижения, както и да подготвят екипите за по-силна конкуренция. Трябва да се подобри също участието в научно-изследователските програми чрез използване на кохезионните фондове. Необходимо е да се структурират и разрешат всички оставащи проблеми, най-вече чрез въвеждането на по-хармонизирани правила за реализиране на научно-изследователски програми общи правила, например за възстановяване на ДДС, общи правила, свързани с допустимите разходи. Не бива да забравяме, че европейските кохезионни фондове са по-достъпни за бенефициентите, отколкото тези по рамковата програма. Разликите и ограниченията между Хоризонт 2020 и програмите по сближаване обесърчават кандидатстването за такива средства и трябва да се обезкуражават, да не се допускат. Примахването на различията в научно-изследователската структура изисква също и засилване на съотредничеството между държавите членки. Това е важен инструмент за постигане на високи постижения в науката. Кохезионните програми могат да се използват, както и до сега, в много средства, е, области, които създават синергии с е, рамковата програма. Често сме говорили за това да бъдат достъпни тези фондове за международно сътрудничество и за взаимно участие. Необходимо е да се засили международното изменени, е, измерение на европейското научно-изследователско пространство чрез създаването на съвместни екипи и е, инфраструктури. В наднационалните програми следва да помислим дали трябва да има а, общи а, фондове с а, прората участие Това би ни помогнало да смекчим разликите, които сме забелязали. Благодаря. Сега давам думата на Бригита Вов. Тя всъщност сега ще не е тук. Даваме думата тогава на професор Тим Клейпол. Uh, Благодаря. Добър ден на всички. Както бе обявено, казвам се Тим е, Клейпол е, и съм директор на изследователски център от е, университета Слонси в Уелс. Ще ви говоря за това как използвахме средства от структурните фондове и средства за научни изследвания за развиване на печатарски е, предприятия или печатарската индустрия. Сега, когато говорим за печатане, ние си представяме някои много стари неща, но примерно тук става дума и за създаване на опаковки. Е, също така тапети, а пък дори и топки за голф. Много често тази дейност се свързва и с производството на табла за коли, да речеме, или за самолети. И колкото и странно да ви изглежда, ето този надпис, който виждате на екрана, който свети, е всъщност изпечатан. Тоест е отново продукт на печатарската индустрия. Тоест, е, печатарството вече се свързва и с доста научни постижения. То е свързано и с здравеопазването. Ето, вижте. Е, в бъдеще смятаме, че ще има и още по-важни приложения, като биосенсори, например. Какво представлява индустрията в Европа? 123 000 е, печатни фирми. Има Тази дейност се разпространява във всички отрасли. Дори е свързано и с а, печатането на пари, разбира се, паспорти, електронни платки. Вече се говори едва ли не и за изпечатване на а, резервни части. Тоест, това е една от най-големите индустрии в Европа. Там работят малки и средни предприятия, не са безкрайно известни. 123 хиляди фирми има, които дават работа на 820 хиляди души в 27-те страни членки. В Уелс това е една основна индустрия. Традиционно тя се базира на занаятите. Ние, когато разработвахме нашия център, разгледахме печатането като индустриален процес. Проведохме научни изследвания, работихме в тясна връзка с мултинационални е, компании и за съжаление имаме много повече известност и резултати извън от Уелс и от Европейския съюз. Е, повече, по-известни сме в е, Европа, в Америка, извинете, отколкото на 5 км от там, където сме разположени. Тоест, не винаги разчитахме на економика, базирана на местни знания. Но се опитвахме да надградим нашия капацитет, за да използваме и структурните фонда. Сега, защо а, не използваме структурни фондове? Това бе въпроса, който ни бе зададен, когато представихме нашия проект на регионално ниво. Ние отговорихме, че ние използваме фондовете от е, Фонда за регионално развитие, за развитие на мощности, за изграждане на мрежи. Използвахме и средствата от Европейския социален фонд за обучение, защото след като един бивш занаят искаме да го превърнем в е, високотехнологична индустрия, това трябва да се случи. Също така използвахме и за образование тези средства от социалния фонд. Проектът се нарича DIPL, това е съкръщение от дигитален, индустриален, опаковки, е, елегантно и околна среда са думите на английски, които съставят това съкръщение. Ние получихме наградата за 2009 година Regio Stars. Защо е, трябва, как можем да получим успеха, който получихме? Трябва да има стратегическо гледане, стратегическа визия, трябва да има добро знание за съответната индустрия и да се работи с малки и средни предприятия. Проучихме съществуващата а, литература, разработихме проекти с малки и средни предприятия. Търсихме и е, начин да докажем на компаниите, че ще имаме сериозен успех. Този успех се изразяваше в големи цифри. Използвахме структурните фондове за изграждане на капацитет. Като университет можехме да кандидатстваме и за финансиране от седма рамкова програма. Ние сме признат Световен център за отлични постижения в областта на печатарството. Също така даваме и достъп, открит достъп до нашите мощности на индустрията и също така работиме много с кластери. търсихме начин да пласираме нашите продукти в Европа. Няколко примера за програми се изреждат на екрана. Fast to Light, Cost, е, възможност за интегриране на печатарски техники с дигитална технология, също програмата Аметист, която се води от малки и средни предприятия за е, разработване на методи за зарастване на рани. Аз ще говоря за печатарството, защото се занимавам само с това. Какви са възможностите? Първо, предварително производство, полимерна електроника, сенсори, резервни части. Предполага се, че тази индустрия ще струва милиарди евро. Това е потенциалният пазар. Ние постигнахме успех, защото бяхме част от една обща стратегия за развитие на науките в Уелс. Освен това, а, ние имаме желание да установим контакти с други водещи научно-изследователски центрове в Европа. Също така е необходимо Хоризонт 2020 да запази водещото място на Европейския съюз в научните изследвания и да разработи а, повече връзки, повече нови идеи за връзки с индустрията. Необходими са също така да се използват и структурни фондове, така че да може продуктите, които се разработват в Европа, да излязат на пазара, включително и в Европа, не само в далечния изход, изток. Благодаря. Благодаря. Аз от е, години повтарям, че Слонси е шампион е, в добрата употреба на европейските средства. Сега давам думата на професор Бригита Волф, която междувременно се присъедини към нас. Заповядайте да представите своята презентация. Well, thanks. Sorry for being late. Благодаря. Извинете, че закъснях. Ще говоря на немски. Das ist eines der neuen Osten. Представлявам един, една от федералните провинции на Германия, която е регион модел относно това, което дискутирахме днес. Е, регион? yeah, that looks familiar. Ostdeutschland seit gut 20 Намира се в източна Германия. Работя в тази област около 20 години и целта е да се обвърже економиката с научните достижения. Нарича се Саксония Анхалт. След 40 години социализъм тази а, провинция изглежда доста, изглеждаше доста по-различно от Западна Германия, а също така е много различно и от други региони в Европа. Сега ще ви запозная с нашия опит относно това как се опитахме да използваме европейските структурни фондове, за да изградим инфраструктурата за научно-изследователската дейност в провинцията. Добавихме, разбира се, и финансиране от регионалните фондове. И това беше нашия път към отлични професионални постижения. Това е приложимо не само за нас, но и за други федерални провинции в източна Германия. Не се намираме още на върха на стълбицата, по която се катерим към върха – Остават ни още няколко стъпала. Надявам се, че ще ги извървим в следващите години. Много е, сме почерпили от структурните фондове и сме изключително благодарни. 1,93 милиарда евро в първия програмен период, после над 300 милиона евро освоихме което а, финансира около 1300 проекта. И всички тези средства бяха научни към, науч... насочени към научно-развойната дейност. Нашите университети а, освоиха над 31 милиона евро, близо 32 милиона а заедно с другите научно-изследователски институции 27, а за МСП и други институции над 9 милиона. Сега, в какво се състои нашия успех? Ще се спре на Магдебург. Съществуваше традиция в невронауките. Не ме питайте точно какво представлява, но искам да кажа, че ние имахме добра основа, но след това бе направен анализ на състоянието, и се взе решение да се използват средства както от Германия, така и от европейските фондове. Това беше наистина едно сензационно решение за времето си в началото на 2001 година. Например, центрофугите Таслер са създадени в Магдебур, мога да ви е, дам такъв пример, така че това е, наистина беше сензационно решение за времето си. Международно жури оцени проектите и те бяха реализирани с европейски средства. На екрана виждате различни е, проекти, които се оказаха много добре е, подготвени да работят в тази насока. Университета в Магдебург е, вложи изключително много голям ресурс и те изградиха една много важна инфраструктура и а, с помощта на оборудването успяха да кандидатстват успешно и за допълнителни средства за да продължаване на проекта. А, колегите в Магдебург успяха да работят проекта, даже да направят и нещо повече и нас събраха изключителни а, данни и млади хора, с които наистина да извърват стълбицата до върха на професионалните успехи. 2006 година бе взето решение да има център за а, на изследване на поведението и мозъка. В Магдебург отново бе съсредоточена работата, обединяваща не само медици, но и компютърни специалисти, социолози, економисти. Това бе и институционализирано, че се изграждане на този център – за поведенчески науки и по този начин се стигна до събиране на изключително важна научно-изследователска информация. Следващата важна стъпка е в днешно време, 2012 година, Разбира се, до тук се стигна след многогодишни изследвания в Лепниц и Магдебург институтите за невробиология разработиха проект и създадаха Център за невродегенеративни заболявания. Така че имаме всъщност ядра от много интересни научно-изследователски проекти и постепенно те се развиваха и, и постигаха своя успех. А сега с седмата рамкова програма продължи работата с допълнителни проекти. Работим заедно с Siemens, големите компании и невроспециалистите. Събира се информация от медицина, от технология, от компютърните науки и това всъщност създаде една голяма надежда за разрешаване на проблемите, които съществуват в областта. Много региони биха могли да се възползват от опита на източна Германия в тази насока. Бандер, Бранденбург, Поздъм, можем да цитираме също така, Макс Планк института и института в Лайпциг, Лайпциг, Лайпниц където всъщност се създадаха тези а, ядра на научното познание. Сега ще ви дам и няколко примери по-конкретни за тези проекти. Видяхте за кратко на екрана първият от тях. центрофугата Теслер. Това е новия институт, сградата, която тази година бе завършена в Лепниц – с средства от европейските фондове. Много мъдри хора а, бяха събрани, за да могат да работят в тази инфраструктура. Следващата стъпка е създаването на циклотрона. Това е специална, а, специален проект. Работим с Siemens изключително, в изключително сътрудничество по този проект – Става въпрос за ускорител на частици. Има процедури, които се извършват в момента за изпробване на медицински продукти, които ще бъдат пуснати след, след е, изпитванията на пазара. Друга област, която се работи в Магдебург, е Центъра за тежко машиностроене след а, е, е, разпадането на СИВ се, трябваше да се използва а, е, по един рентабилен начин инфраструктурата и научно-следователската информация, с която се разполагаше по това време. Разбира се, добавиха се и нови средства, за да може да се изгради Центъра за отлични научни постижения. Т.е. това е в областта на инженерните науки, а следващия пример е, е виртуално развитие и е, център за обучение. Това е една друга област, която се използват европейски средства. А в областта на биотехнологиите в южната част на нашия регион, нашата провинция, имаме център за химически вещества и биотехнологически процеси. Това е много интересно наистина за изграждането на устойчиви ресурси. Това искаме да разработим в южната част на региона ни, заедно с, структур... с участието на структурните фондове. Има финансиране на регионално и национално ниво също така. И сега, моите заключения. Е, нашият опит води именно към тази върховните постижения и опита ни доказва, че процесите са много успешни. Използвахме структурни фондове и проектни фондове и в крайна сметка успяхме. Разбира се, добре е да имаме хубави сгради, но имаме нужда от хората, които да работят в тях, за което са нужни и средства. Когато се събере критическа маса от хардвер и софтуер или интелект и а, инфраструктура, резултатите са положителни. По този начин могат да се използват средствата за изграждане на проекти, за инфраструктура. Може да се използва и нашия опит по отношение на финансиране на научно-изследователската дейност. Както вече ви казах, инфраструктурата а, може да привлече отлични а, научни работници в области, които на пръв поглед може би не изглеждат толкова привлекателни. Така че най-добрите специалисти могат да бъдат привлечени например, е, хора, които работят в Макс е, Планк, в е, институции в Обединените, Обединеното кралство или в САЩ, успяхме да привлечем такива мозъци, които да работят в нашата провинция, за да можем да постигнем резултатите, за които ви разказах днес. Говорих за Макс Планк много, говорих за Лайпниц, добре известни центрове в Германия – големи научно-изследователски центрове, които е, функционират извън университетската мрежа и са изключително важни за постигането на заложените цели. Говорим за е, партньорство, за твинингови проекти. Нашия опит наистина е много положителен. Работим съвместно с филиали на Института Макс Планк Изградихме успешни клъстери. В последствие което пък от своя страна създаде нови научно-изследователски колективи, които да работят по важни проблеми в науката. Така че, според нас, ние се намираме в правилната посока, движим се в правилната посока, не преоткриваме топлата вода. Много други региони имат такива побратимявания или пък твининг проекти. С радост предоставяме нашия опит и много ще се радваме, ако можем да имаме други партньори от Европейския съюз в бъдеще. Благодаря. Благодаря. А сега давам думата на госпожа Адриана Агрими от регион Полия. Благодаря. Благодаря, госпожа председател. Благодаря за тази възможност да споделя с вас това, което се опитваме да направим в Апулия. Ние се опитваме да създадем един инструмент, който да ни помогне да постигнем синергиите, за които говорим, а именно между Хоризонт 2020 и структурните фондове. Този инструмент, според нас, се състои в интелигентната специализация, т.е. възможността регионите да създават, да постигат интелигентна специализация на своя територия, за да се възползват в пълна степен от възможностите, които предлагат е, структурните фондове и Хоризонт 2020. Регион, който използва структурни фондове, за да постигне резултати в е, научната област, е, е регион, който ще стигне далеч. Не трябва да навлизаме в този много подробности. Искам по-скоро да ви дам един пример за да получите представа какво правим и какви са възможните синергии между структурните фондове и Хоризонт 2020. На екрана е отразен на идеята за стратегията, от която се нуждаем, ако искаме да използваме интелигентно фондовете. Необходимо е да има интегрирана стратегия, иначе фондовете няма да бъдат е, добре изразходвани. Това е именно подходът, който ние искахме да приложим по начин, който да ни позволи всички тези действия, които са изброени на този слайд, да имат взаимна връзка, независимо от това какъв фонд се използва за тяхното реализиране и независимо от е, техните мащаби. Много от тях започват като регионални, а след това а, е, стават е, национални, дори европейски по своя характер. Ключовата дума тук е постигането на критична маса, създаването на мрежи, обвързването между различните теми, създаването на регионални системи за новаторство с особен акцент върху това, на което държим, а именно създаването на кластери, които да ни помогнат да постигнем модернизация, също могат да бъдат репозиционирани вече съществуващите кластери, вместо да се създават изцяло нови такива. Някои от нещата, които са изброени на този слайд, са важни, ако искаме да се реализира стратегията за интелигентна специализация в Аполия. Това е свързано с способността на региона да работи с други европейски партньори, с други европейски региони. Това е линията, която трябва да следваме, ако искаме да позволим на онези работещи на регионално ниво да участват в европейското научно-изследователско пространство и в Хоризонт 2020. Това, което се опитваме да направим в момента е наред с новаторската регионална система да лансираме различни идеи за създаването на мрежа на европейско ниво. Например, опитваме се да постигнем партньорство на европейско ниво за иновации това е инициатива, която ще работи на местно ниво, да работим с вземащите политически решения на регионално ниво. Целта, която сме си поставили за дискусията днес след обед, е как да се постигне синергия между структурните фондове и Хоризонт 2020. Понякога има известна неяснота, някои противоречия дори. От една страна имаме хоризонта 2020 с акцент върху отличните постижения, от друга страна имаме структурни фондове, които трябва да гарантират, че социално-економическите разлики между различните е, територии ще бъдат е, премахнати. Това е целта, която ни ръководеше в създаването на стратегията. Необходимо е да се работи за постигане на отлични резултати, тъй като за Европа е особено важно да бъде международно конкурентоспособна. Също толкова важно е да създадем е, кръгове на добродетелността което ни позволява да постигнем отлични резултати на регионално ниво. Трябва да гледаме стратегически създаването на стратегии за интелигентна специализация на регионално а, ниво изисква да се използват и възможностите, които се откриват от структурните фондове. Така че да имаме не само специализация, но и допълняемост между регионите. Тази допълняемост е особено важна, ако искаме да постигнем европейска критична маса за постигане на отлични резултати. От тази гледна точка аз считам, че оперативните синергии са от второстепенно значение. Основното трябва да бъде да се споделя комбинираната специализация и допълняемостта. Това означава, че не само трябва да разглеждаме нови инструменти, нови формули, а и да имаме предвид институционалния капацитет на регионално ниво. Само като се подобрява информираността и подобряването на уменията, инструментите на ниво вземане на политически решения ще позволят ефективна синергия между Хоризонт 2020 и структурните фондове. Тази е, инициатива беше стартирана от Генерална дирекция регионално развитие, платформата за интелигентна специализация в Севиля позволява да се извършва обучение за натрупване на знания, както и позволява и обмен на специалисти. Има различни етапи. Целта е да се постигне нужната допълняемост, която да позволи териториите да играят в по-голяма роля в Хоризонт 2020 с помощта участие на структурните фондове. Когато дефинираме стратегиите, би било добре ако Хоризонт 2020 е, позволи на регионите да отидат по-далече от собствените си граници, дори по-далече от границите на Европа и да имат е, международно участие. Когато говорим за стратегии, възможността за мониторинг и за усъвършенстване на стратегиите е особено важен аспект. Тук можем да говорим и за региони на знанията. Това е много важен инструмент. Бихме искали да бъде запазен в Хоризонт 2020, тъй като регионите могат да се ползват от тази възможност, за да продължат да извършват контрол и усъвършенстване на собствените си стратегии. Това не трябва да остава само на теория, трябва да се приложи на практика. Трябва да използваме различните инструменти, различните стратегически възможности, които се предлагат, като ЕРНЕТ, например, заедно с структурните фондове за да придадем истински смисъл на тези програми. Това би било изключително полезно при създаването на програми за научни изследвания, които да са целенасочени в контекста на интелигентната специализация. Особено ни интересуват евросредиземноморски и международен аспект на тези програми. Що се отнася до това, по какъв начин можем да превърнем всичко това в по-оперативно, как двете програми могат да си взаимодействат по-добре на оперативно ниво, тук ние трябва да гарантираме последователността на тези програми и възможността те да бъдат стиковани. И слушахме презентацията на Саксония Анхалт – ние имаме същите идеи, имаме регионални амбиции за научни изследвания в полия. 40 милиона бяха вложени за създаването на лаборатории, когато говорим за създаването на критична маса, за създаването на мрежи. Това беше ръководното ни начало. Ние се а, опитваме да включим учените в програми на местно ниво, да ангажираме малките и средни предприятия, които работят в вече съществуващи кластери, такива има в Апулия, осъществяват се съвместни изследвания. Това би могло да се приложи и на европейско ниво в рамките на Хоризонт 2020, както и в рамките на структурните фондове. Трябва да създадем възможности за мобилност на човешкия капитал, да работим с съществуващите инфраструктури, да се възползваме от натрупаните знания до съществуващият човешки капитал на местно и регионално ниво. Не говорим само за пари, но говорим и за правила, за хармонизиране на финансовите правила. Това би било нещо много положително. Освен това, трябва да се предвиди преглед на начина по който се осъществяват научните изследвания и иновациите. Трябва да имаме една по-широка визия за новаторството с акцент върху творческото начало. На местно ниво, например, им се създават лаборатории, които се съобразяват с е, нуждите на потребителите. Освен това, трябва да има по-широко прилагане на обществените поръчки на местно ниво. Сега за оперативната съвместимост като заключение. От една страна в хоризонта 2020 трябва да дадем приоритет на тези идеи и инициативи, които са тясно свързани с стратегиите за интелигентна специализация, които гарантират допълняемост. Освен това биха били добри за регионите. Трябва да се осигури информационен поток от регионално към европейско ниво, за да може Европа от своя страна да подобри регионалните стратегии. Председателката, благодаря, госпожо Агрими. Искам да помоля всички колеги, които искат да се изкажат, да направят заявка за това, за да предвидим времето за изказване. Ние тук не сме се събрали да обсъдим всичко, а да използваме практическия опит, който имат нашите гости. За това трябва да зададем въпроси към тях и какви са практическите нужди от синергия между двете политики. Освен това, ние провеждаме тази дискусия в момента, когато се изготвят проекто предложения за изменения към документа на комисията за следващата финансова перспектива. За това е важно да се разбере какво още липсва, какво трябва да се промени на практика на базата на това, което чухме. Господин Гланте от ИТРЕ има думата. Я habe eine konkrete ähm, Oder vielleicht äh, eine Replik auf äh, Frau. Благодаря. Една реакция към изказването на госпожа Волф. Аз е, идвам от е, място, където се създаде такъв е, кластер с средства за регионални изследвания. И ние от една страна а, говориме, че искаме в Европа да запазим върховите постижения, но от друга страна има региони, които не са в състояние да привлекат а, специалисти, така че да могат да се ангажират в а, върхови постижения в областта на научните изследвания. Така че действително идеята да се създаде инфраструктура и да се използват фондове е, средства от социалните фондове, за да се привлекат изследователи, това е много добре, но, като програмата Мария Кюри, например. Но не винаги може да се получи. Е, също тук се появява въпроса е, и за а, конкуренцията. Интересно ми е да коментираме това. Какво, какво се случва, когато няма достатъчно средства? господин Ван Нистелрой. Благодаря за изготвеното изслушване. Ние не сме тук, за да се боричкаме и спорим, а по-скоро да създаваме една економия за знания, растеж и работни места. Въпросът ми е и към тримата. Кое беше основната пречка през а, този период? Защото в края на кращата и тримата оратори показаха, че тези неща могат да бъдат постигнати. Очевидно не е въпрос на липса на законодателство, а по-скоро въпрос дали региона има визия, дали е готов да инвестира в себе си. После вие говорихте за нови предложения, за интелигентно специализиране – Напълно сте прави, че не може всичко да се сложи в една кошница, но трябва да има една конкретна комбинация от идеи отдолу и визия за развиване на отличните посежения на най-високо ниво. Тоест, как се решават тези проблеми? И трето, вие днес сутринта говорихме за общата стратегическа рамка, за мерките, за конкретните начини за превеждане на законодателството в практика, за осъществяване на синергии между двата фонда. Също така се говореше за въвеждане на задължение навсякъде в Европа, в Европейския фонд за регионално развитие, да се разходват от 1 до 10% извън страната, т.е. региона, който получава средствата да ги разходва извън своята територия. Това е едно допълнително предложение, което направихме преди известно време. Може ли да го коментирате? Кристиан Елер, евентуално да изслушаме. Благодаря. Това е коментара. Искам да подчертая, че в цялата тази дискусия за стълбицата към върховия подход, върховите постижения, този подход трябва да се възприема като пресичащ всички е, политически пристрастия и стратегии. Ние разговаряхме с е, бившия председател на парламента господин Бузик за това, че имаше големи очаквания, примерно, че полските делегати ще допринесат много за развитието на страната. И в края на краищата този принцип за върховни постижения си остана повече на книга за нас. И въпросът е как може да се използва потенциалът на и опитът на съответните програми и как можем да надграждаме. Как е, можем да се движим по този подход на стълбицата към върхови постижения и да балансираме между развитието и необходимостта от средства. Големите научно-изследователски кластери в Европа се ръководят именно от тази амбиция да имат върхови постижения, но в края на кращата там има и съответна инфраструктура и съответен потенциал от гледна точка на специалисти. Един, един от недостатъците на новите страни членки е това, че ние нямаме успех е, от към участието в рамкови програми по причина, че нямаше достатъчно управленски опит за участие в тези програми. Именно по тази причина не можехме да участваме в голям мащаб. Именно това е един момент, в който могат да се обединят структурните фондове и фондовете по, и средствата по програмата Хоризонт 2020. Много често липсата на резултати е, е следствие от липсата на управленски умения на място. Затова трябва да мислим и как да можем да ангажираме новите страни членки, особено за участие в подобни програми. Въпросът ми е до каква степен структурните фондове могат да се използват за научни изследвания, така че да създадат стимули за работа и по програмата Хоризонт 2020. Примерно в Полша почти 20% от средствата могат да се използват за научни изследвания. И когато има нагласата те да се използват за тези цели, тогава се поставя въпроса как могат да се свързват подобни програми с програмата Хоризонт 2020. Ние имаме срок до края на месеца да направим изменения по е, програмата Стълбица към върхови постижения. Имаме някои... Много нови идеи няма. Има идеята за сътрудничество на екипи, твининг екипи и така нататък. Но конкретно как могат да се свържат тези два програми? председателката. Сега ще дам думата на нашите гости да отговорят. Е, в отповеди на те питания, които падли, очевидно, тен образ. В е, отговор на въпросите, нека да кажа, че това, което представиха колегите, действително показва, че е, рамковата програма за научни изследвания и структурните фондове могат да бъдат съчетавани. Но не можем да отречем, че има и пречки. Примерно, имахме е, регионална стратегия за иновации, но изграждането на подобни центрове в Германия и в Полша означаваше, че трябва много целенасочено да бъдат е, отделени и средства от структурните фондове. Сега, структурните фондове са предназначени главно за инфраструктурни проекти, там е ясно, но те могат да се използват и за развитие на проекти за изграждане на човешки капитал. В такъв смисъл а, и има достатъчно а, примери и не мога, разбира се, да отрека, че не е имало пречки. Винаги има. И в а, моята презентация общо взето намекнах, че бихме могли да а, разполагаме с малко повече административни механизми и финансови механизми, които да помогнат на страните да преодолеят е, разликите в е, е, развитието си в областта на научните изследвания. За интелигентната специализация. Действително това е предизвикателство пред региони, които имат стратегия в тази област. Те трябва да преструктурират своите програми така, че капацитета им за освояване на средства да бъде съответно развит. Трябва да се работи в посока на изграждане на общ европейски потенциал за научни изследвания. Заедно с страните и регионите ние бихме могли да работим по наднационални програми и да осигурим достъп до по-големи инфраструктури за научни изследвания, достъп на специалисти от различни страни. Що се отнася до кластерите и консолидирането им? Естествено, не може да се обобщава. Не може да се каже, че единствения проблем за някои страни е лошите управленски умения. Всъщност, когато съществуват големи инфраструктури за научни изследвания, има два аспекта. Инфраструктурата, техническия капацитет и човешкия потенциал. Управленските умения са важни, но е много важно да могат да се съберат е, водещи експерти, а това в края на кращата е свързано с е, умения в финансовата област. Полша мога да спомена, че е използва средства за научни изследвания в много голяма степен и смятам, че в бъдеще това трябва да се случва дори още по-интензивно. Госпожа Волф сега. Professor Claypool. Okay. Um, I, I think it's... Професор Клейпол, мисля, че това е интересна концепция за инвестиране в капацитета. Онова, което се случи в Магдебург, се случи и в Слонзи. Има център за върховни постижения, а има средства, които се инвестират за разширяване на научно-изследователската дейност, така се привличат хора и продължава процеса да се изгражда. Има опити в Обединеното кралство да се преместват такива центрове, за да могат да се обединяват, да се обединяват в кластери, в групи Добре, да, и може би е, отличните специалисти не желаят да се местят. А има и случаи, когато се инвестира в инфраструктура, която не се основава на върхови постижения и остава една празна черупка. Така че, тук става въпрос за отличната научно-изследователска дейност, която да бъде подкрепена със структурни фондове и за възможност за разширяване, така че да се изградят клъстери от центрове. Благодаря ви. Благодаря. Друг желая ли думата? Um, Професор Волф, благодаря. По отношение за конкуренцията, ако говорим за научно-изследователска дейност и върховни постижения, тук винаги има конкуренция. Иначе просто не се получава. И по отношение на връзката между фондовете, кохизионния и структурните, е, може да се използва в зависимост от регионалните потребности, за да може да се създаде възможност за върховни постижения. Трябва да се канди кандидатства тогава, когато има възможност за развитие, за върховни постижения, които могат да бъдат достигнати в някакъв отрязък от времето. И а, по този начин може да се изгради и устойчивост във върховите постижения в рамките на общността, когато има и а, аспект, свързан с промишлеността или програми, които се финансират на национално ниво. Разбира се, има конкурентно способност, има конкуренция между отделните екипи, има и а, контрол от колеги. Сега, в а, нашата федерална а, провинция. Какви бяха пречките? Защо толкова дълго време не успяхме да се справим? Защо не можахме да работим без а, финансиране от европейските а, фондове? Аз също в началото съм кандидатствала с проекти. В самото начало, а, още от източна Германия, с много а, добри проекти, според мен но нямахме инициатива да предприемем стъпка към европейските рамкови програми. Наистина е интересно събитие, но така се случваше. Необходимо е да се знае как да се работи. Нужен е, а, нужно е разбиране за самото ноу-хау, как се подготвят тези проекти. И затова а, изграждането на информационна мрежа е нещо много важно за научно-изследователските екипи. Преди две години ние изградихме такава а, мрежа на университетско ниво така че да можем а, експертите да включваме в университетската дейност. И а, по този начин те ни помогнаха, защото в университета хората не, даже не си и помисляха да кандидатстват за европейско финансиране. Нямаха кораж да го направят. А експертите ни помогнаха да преминем този прах, прак, тази пречка. И така започнахме да работим а, на европейско ниво. Какво конкретно можем да предприемем? Използвахме средства от Европейския фонд за регионално развитие, за да изградим много важната за нашата работа инфраструктура. Но, както казах, нужно е да има и отлични научно-изследователски труженици, за да може в крайна сметка те да работят в научно-изследователската дейност. Може би не непременно да бъдат Нобелови а, лауреати, но хора, които могат да работят научно-изследователска дейност с голям успех, могат да работят в рамките на проектни изследвания. И различните а, стратегии, които разработих, разработихме с института Маркс Планк, Макс Планк ни даде възможност да изградим тази инфраструктура, а също така и да наберем специалистите, които ни бяха необходими. И това е много важно. Добре е, ако научно-изследователската работа може да се базира именно на тази перспектива, насочена към бъдещото развитие. Инфраструктура, но и хора, които да работят там. Благодаря. И сега а, госпожа Агрими има думата. Благодаря ви. Бих желала да засегна въпроса за движение към върховни постижения и териториалния аспект на този проблем. Разго... Разказах ви за лабораториите, за така наречените живи лаборатории, които бяха финансирани. Те извършват научно-изследователска дейност в конкурентна среда, имат национално, регионално финансиране и това финансиране бе обединено с други регионални институции в рамките на ЕСФРИ. Някои от създадените центрове бяха обвързани с европейското а, научно изследователско пространство. Някъде а, участваха изградени научни изследователи и човешкият фактор е от много голямо значение, разбира се защото наистина опитните изследователи успяха да изградат лабораториите, да ги насочат в правилната посока и да в крайна сметка развитието да достигне европейско ниво. Инициативата, която наричаме регионално иновационно партньорство, успя да изгради клъстери, в които участват и дружества, и по този начин се обединиха научно-изследователските проекти, както на национално-регионално ниво, така и се присъединиха към европейското ниво. И по този начин всъщност успяхме да постигнем до върховите постижения. Но те не останаха затворени сами за себе си. Необходимо е, според мен, да има наистина един единен инструмент – с помощта на, на който може да се изгради инструментариума за регионална научно-изследователска дейност, която дава възможност за достъп до програмите общностни и регионални. И е необходимо наистина да се намери начин за да се използват предоставените възможности както на европейско, така и на а, другите нива търсенето за иновации е област, където наистина можем да работим успешно. А, сега продължаваме за следващия кръг въпроси. Най-напред искам да благодаря на министъра за идеята за това, че източна Германия не се нуждае от толкова много средства, че можем да го, не можем да го потвърдим. Относно връзката между Хоризонт 2020 и структурните фондове, тук трябва да посочим, че един от приоритетите, от трите най-важни приоритета са научните изследвания и новаторството. Политиката на сближаване сякаш липсва в голяма степен. Искам да помоля колегите да се запознаят с този въпрос. В общата стратегическа рамка дали забелязват елементи, които трябва да станат част от общия подход. Разполагаме с време до 7 юни. Господин Рой и аз като докладчици сме готови да обсъдим с вас тези въпроси. Разбира се, има известно противоречие в подкрепата за върховите постижения от една страна и подкрепата за отделни региони. но понякога, за да се привлекат средства, се изисква да се докаже, че могат да бъдат постигнати отлични резултати. Държавите подготвят оперативни програми, министерствата заедно с научно-изследователските центрове трябва да видят какви да бъдат общите стратегии за развитието на регионите част могат да бъдат заделени за постигането на такива отлични постижения. Ние трябва да се подготвим сега, за да има добавена стойност. Регионите трябва да бъдат в състояние да постигат такива големи постижения в бъдеще. Госпожа Карвалю. Благодаря, госпожо председател. Знаете, че Хоризонт 2020 цели постигането на отлични резултати, но трябва да бъдат обхванати и малките звена, които са в състояние да постигнат такива постижения в Европа. Необходимо е да има специализация в Хоризонт 2020 и в структурните фондове. Трябва да предвидим тази стълбица към върховите постижения. Днес ни бяха дадени някои примери Искам да добавя още няколко такива а, примери и да поискам вашето становище. Аз отговарям а, за конкретна програма Хоризонт 2020 като докладчик. Едно от предложенията а, е да се а, отчете а, постигнатото по съществуващи програми, като Мария Кюри и, и прочие. И когато някой се е доказал, че постига високи резултати, ако има приоритет, на който даден регион държи, да имат възможност да бъдат финансираните. Ние поставяме акцент върху пилотни проекти, но това струва скъпо, не може да се финансира само от е, Хоризонт 2020, затова подхода за използване на различни фондове е особено важен. Но трябва всичко това да действа по простен начин, да има е, съфинансиране на големи демонстрационни проекти, както по Хоризонт 2020, е, така и по структурните фондове и то по един начин, който да е лесен за заинтересованите страни. Особено важно е да предвидим упростяване на хоризонт 2020, да има същото упростяване и в структурните фондове, защото ако съществува бюрокрация, ако нещата са много осложнени, ще е изключително трудно да се постигне синергията. Професор Бузека, благодаря ви много. Вече беше казано, че вече започна сътрудничество между научно-изследователската политика и кохезионната политика, още по времето на Хъбнер, на Поточник, е, тогава беше подчертано, че е необходимо да има а, е, такова сътрудничество. Ние направихме голяма стъпка напред, може би не е достатъчно голяма от гледна точка на регионалната политика и научно-изследователската политика. Ние добре знаем, а, е, че има големи разлики между двата фонда. Единият е географски предопределен. Разпределението се базира на географски принцип. А вторият не предвижда такова предварително географско разпределение на средствата. Решенията зависят от държавите членки и ако регионите искат да използват средствата за своите цели, така както предлагаме сега, и ние можем само да апелираме към държавите членки и към регионите да използват тази възможност в по-голяма степен. Ситуацията е доста по-различна в Хоризонт 2020. Нямахме толкова голям успех в седмата рамкова програма в разширяване на участието в европейското научно-изследователско пространство. Ние трябва да се фокусираме върху постигането на отлични резултати, но сега се намираме в много по-тежки времена, отколкото преди 6-7 години. Затова признаването на талантите, реализирането на програми в цяла Европа е наложително. Съветът, комисията, Европейският парламент а, са готови да се подобри програмата Хоризонт 2020 без а, да губим акцента, който поставяме върху отличните резултати. Тук бяха направени вече някои предложения да се гарантира равноправен достъп до добра научно-изследователска инфраструктура, допълнително упростяване, както каза госпожа Карвалю. Малки и средни проекти са много важни, без, разбира се, да се губи целта за постигане на отлични резултати. Но да могат да се създават екипи от различни региони, за да работят по определени проекти. Също стратегиите за интелигентна специализация могат да бъдат добре прилагани. Как да се разреши и старият проблем с значителните разминавания в, в заплащането на учените, защото това влияе на тясното ни сътрудничество. Нека да помислим за Хоризонт 2020 преди всичко, защото всичко зависи от решението на ниво Европейския съюз, от Европейския парламент, от съвета, както и програмите за постигане на отлични резултати. Затова искам да апелирам да се направят всички нужни промени в Хоризонт 2020, именно в тази посока – без, разбира се, да загърбваме основната ни цел за постигане на отлични резултати. Председателката, благодаря. Имаме много представители на комисията. Има двама на ни... като генерален директор и заместник генерален директор. Ще започнем с господин Смит. Разполагаме с малко време, така че моля да се ограничите в няколко минути. Благодаря. Аз не умирам точно да взема думата, но действително абсолютно държа да кажа благодаря за презентациите и за дискусията. Три неща научих по време на тази дискусия. Първо, че трябва да приемаме факта, че тези два инструмента имат различни цели. Структурните фондове и програма Хоризонт 2020. Те не се противопоставят, могат да работят е, едновременно, но имат различни характеристики. Е, структурните фондове са за модернизиране, за инфраструктура, за създаване на местни предприятия. А ролята на програма Хоризонт 2020 е да свърже центровете за върхови постижения в Европа. И а, е, това, което научих от презентациите е, че тези два инструмента могат да работят в съвместно. Второ, както каза и господин Бусек, регионите трябва да работят за развиване на стратегия за умно, за интелигентно специализиране. Така че първата стъпка трябва да бъде предприета от самият регион. Да е, региона да е готов да тръгне по тази стълбица за върхови постижения и да имат ангажимент да го изградят. И третото, което научих от дискусията е, че е необходимо да има много добра взаимосвързаност между различните инструменти. Така че основаващите ги правила и изисквания да не се противоречат. Тук се говори за правилата за участие, че е необходимо да се направи така, че тези е, правила да бъдат взаимно свързани, да позволяват допълняемост и взаимосвързаност. И е, накрая много се радвам, че много, не много хора говореха за старите страни членки и новите страни членки. В края на краищата и в Италия, и в Обединеното кралство, и в Германия не става дума само за това, че тези страни са стари страни членки. Просто е, желанието и идеята за върхови постижения трябва да бъде разравивана и тя не зависи от определена група страни. Благодаря, Николас Мартин. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вашата комисия за организиране на днешното мероприятие. Благодаря и на четиримата оратори. Изключително интересно беше да чуем тези конкретни примери за из постигането на някои много абстрактни идеи. Разбира се, изключително важно е, защото още в настоящия период виждаме, че около една четвърт от средствата, кохезионните средства отиват в научни изследвания. Това е повече от предходния период и ни се иска този процент да се увеличи в следващия период. И както каза госпожа Крея, научните изследвания, новаторството са първите ни цели за които трябва да отделим финансиране. Говори се за 2% минимум финансиране, така че да има целенасочено отделени средства. И за това цялата тематика по синергията е толкова важна. Както Робърт Янс каза, най-важното е как да превърнем идеята в нещо, което да работи на практика. Ние не правим тези неща за пръв път, но в момента те са още по-важни, защото са свързани с наличността на средства, които намаляват. Хоризонт 2020 е ориентирана към върхови постижения – Говорихме, че трябва да има усилия и от е, най-низко ниво, от най-високо ниво за концентриране на средствата, от структурните фондове за изграждане на капацитет и иновации и за разгръщане на бизнес е, капацитета, за превръщане на резултатите от научните изследвания в е, практически продукти. Също видяхме, че това е постижимо. Освен това става ясно, че регулаторната рамка е удачна. Ние доста сме направили в това отношение е, е, спрямо е, предложенията на комисията от преходния период. В момента се работи по това да има едни общи правила за достъп до средства, защото ако това не се постигне, ще има пречки. Споменаха се въпросите за разходите, за твърд процент за разходи, за ДДС и така нататък, които са елементи за упростяване. Трето, тези неща трябва да сработят на ниво страна членка, включително и структурните и кохезионната политика. Затова и съответните фондове са изключително важни, защото те могат да помогнат тези идеи да се превърнат в реалност. Затова е необходимо да има и стратегия за използване на различните източници на средства по възможно най-добрия начин и по тази причина комисията полага усилия да подкрепи и страните членки и регионите именно в това, посредством а, платформата Севил, която бе спомената тук. И накрая, много е важно бенефициентите да са наясно с това какво трябва да направят. В момента сме изготвили наръчник за бенефициентите, той сега се усъвременява, къде там фигурира информация как може да се е, получи достъп до финансирането. За новия период, когато се финализира финансовата рамка, той ще бъде обновен. Това е един добър инструмент. И накрая един коментар. Предизвикателството в края на краща, е, че независимо от всичките ни усилия, става дума за два инструмента за финансиране. В единия страните членки имат повече роля, в другия става дума за директно финансиране. И е необходимо да се разработи действително активен, активен подход на национално и регионално ниво, за да могат целите на тези програми да бъдат постигнати и бенефициентите да осъществяват именно моста между тези два инструмента и те да бъдат основните участници, основните заинтересовани страни в изграждане на партньорствата, за да направим така, че енергиите, за които говорим, да се реализират на практика. Благодаря, Николас. Накрая, последно, даваме думата отново на нашите гости, на тези от тях, които желаят да се изкажат. Разбира се, нямате задължение да го направите, само ако желаете. Госпожо министър, заповядайте. Ich finde es sehr wichtig, dass hier auch zwischen zwei Aspekten unterschieden worden. Изключително важно е да направим разлика между два аспекта, а именно идеята да се създава растеж и да се интензифицират научните изследвания. Защото научните изследвания могат да бъдат елемент на растежа на определен регион и това не е толкова трудно да се направи. Просто е необходимо да има възможности за прехвърляне на знанията. Има институции, които е, могат успешно да вършат научни изследвания, без да бъдат е, на върха и да имат много сериозни постижения, които може да не са върхови постижения, но да са важни за региона. Благодаря. Следващият оратор. Професор Голински, да, трябва да се каже съвсем ясно, че както Хоризонт 2020, така и структурните фондове 2014-2020 година създават огромни възможности за унези държави, които биха искали да наваксат. И в крайна сметка успеха зависи именно от тях. Съгласен съм, че ние трябва да изградим упростени е, мерки, за да може да има синхронизиране и съгласуване между е, програмите и фон, фондовете. Това е в интерес на общностите в Европа. И сега професор Клейпол. Да, първоначално колегата спомена Мария Кюли. Наистина, това е нещо, което трябва да приемем. Съществуват е, звена на върховни постижения на науките в Европа. Трябва да изградим мрежата между тях. Освен това е необходимо да се използва практически опит на експерта, който може да напише успешно кандидатурата и заявката за проект. Но много важно е да имаме амбиция, но важно е да има стратегия, за да бъде реализирана тя. Госпожа Ангри, благодаря. По отношение на специализацията, с която се занимаваме, мога да кажа, че през първите няколко месеца следващата година ние не само ще се опитаме да работим с структурните фондове, на европейско ниво, както се е, предложи, но ще използваме същите възможности, за да можем да изградим стратегии за постигане на върховни постижения с участието на регионални участници, така че да можем да реализираме целите на стратегия 2020. Изключително важно е участието на регионално ниво на всички заинтересовани, но е много важно също така научно-изследователската дейност да бъде финансирана на европейско ниво, да има действия, които могат да бъдат финансирани от структурните фондове и също така да има ясно а, информация относно това какво се предприема. Работим с финансиране по, по седма рамкова програма и водородните горива така че е, възможно е наистина да се работи по този начин председателката. И с това приключва нашното изслушване. Благодаря на ораторите, благодаря на комисията, благодаря на колегите. Е, и сега, разбира се, подканвам колегите, които няма да останат залата, да напуснат. lot... Уважаеми колеги, предстои ни доста тежко гласуване. Колегите от комисията ИТРЕ трябва да напуснат залата, но те изглежда ни ни чуват. Нека да направим пробно гласуване, за да проверим дали работят машините ви за гласуване. already? Can, can we check the vote? Can we open the vote open. and check? Мале, мале гласувайте. Това е правно гласуване, за да проверим изправността на системата за гласуване. Well, we still two, two people put the cards but didn't vote. Двама души са си поставили картите, но не са гласували. Добре, работи. Поне повечето от машините така изглежда работят. Констанца. Имам е, една молба, Данута. В е, първото становище е, имаме много изменения, за които ние не отговаряме. Например, 66, 74, 75. Затова бих помолила въобще да не ги гласуваме. Има предложение от групата на социалистите по въпроси, които са извън нашата компетенция, да не гласуваме. Има ли някой против това предложение? Става дума том, доклада на Томаш, 66-то изменение. Всъщност има доста изменения, не само това. Доколкото разбирам, трябва да ги пропуснем, ако сте съгласни. Господин Порева е съгласен. Т.е. политическите групи нямат възражения, имаме мнозинство. Добре. Преминаваме към доклад на господин Пореба. Изменение 22. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 54. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Седмо изменение. За? Против? въздържали се, отхвърля се, 58 за, против, въздържали се, струваме се, че се отхвърля. Ако социалистите не възразяват, считаме, че е отхвърлено. 55-то изменение, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, Струваме се, че се отхвърля. Електронна проверка по изменение 56. Моля, гласувайте. Отхвърля се. Не с много гласа, но 21 гласа против, 19 за. 57 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Не е ясен резултат. Електронна проверка по 57 изменения, Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 59 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка по 60-то изменение. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 61 изменение. Кой е за? Против? Електронна проверка по 61 изменение също. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 63-то изменение. Извинете, първо 62-ро. Кой е за? против, въздържали се, приема се 63 за, против, въздържали се, отхвърля се 8 за, против, въздържали се, отхвърля се 64 за, против, въздържали се, отхвърля се, но ще направим проверка по 64-то, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се 25 гласа против, 16 за. 65 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против. Електронна проверка по 67 изменение. Моля, гласувайте. 68 за, против, въздържали се, приема се 69 за, против, въздържали се, приема се 70 за, против. Не е ясен резултат. Електронна проверка по 70-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 71 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Девето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 73 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Десето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 77 за. Против въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86, всъщност не, 87 изменение. Кой е за 87? Против? Електронна проверка по 87 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 14 за. Против. Въздържали се. Не е ясен резултат. Електронна проверка по 14 изменение. Моля, гласувайте.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 въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9. С устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Гласуваме 99 с изменението за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по 16-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 100. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се 101, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 1, кой е за, против, въздържали се, приема се. 103, кой е за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 104, извинете, 105, кой е за, против, въздържали се, приема се 106, кой е за, против, електронна проверка по 106-то изменение, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се 108 изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се 109 за, против, въздържали 109 не е ясен резултата. Електронна проверка. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 110. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 111. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 112. Всъщност 116. Е, Кой е за 116? Против? Въздържали се? Приема се. Сто Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 119 за, против, въздържали се, отхвърля се 120 за, против, въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 124 за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, приема се. 126 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против. Резултата не е ясен. Електронна проверка по 127 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, приема се 29 за, против, въздържали се, отхвърля се 22 за, против. Изглежда групите са разделени, така че нека отново да гласуваме. 21 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега 23-то изменение. Кой е за 23-то изменение? Против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, електронна проверка, изменение 24. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 2. Кой е за? Устно изменение. Това е само лингвистична промяна. Госпожа Краца, искате ли я да прочетете или аз да го направя? Да, но бързичко, каза председателката. Европейският съюз и неговите региони. Това е моето предложение. Аз не разполагам в момента с първоначалния текст, в... особено в този момент на економическа крила в криза на Европейския съюз като цяло и неговите отделни региони. Новият текст е в този момент на економическа криза в Европейския съюз и неговите региони. Тоест, става дума за чисто езиково изменение. Кой е за? Компромисно изменение 2. Приема се. Първо изменение. Кой е за? Колеги, моля да вдигате ясно ръце. Кой е против? Въздържали се? Не е ясен резултата. Електронна проверка. Изменение първо. Моля, гласувайте.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 Приема се. 35-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 36 за. Против. Въздържали се. Приема се. Трето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 37 изменение. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по втора част на изменение 37. Моля гласувайте. Не се приема. 38 изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 39 за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 против, въздържали се, приема се 43 за, против, въздържали се. Кой е за 43-то изменение? Против, въздържали се, приема се. 44-то. Не искате електронна проверка по 43-то. 43-то изменение. Моля гласувайте. Отхвърля се. 44. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 45. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 46. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 48. Мисля, че не гласувахме 41-во изменение, втора част. Да, не гласувахме втората част. Ако бъде прията първата част, втората част отпада. Първата част беше прията. 48 изменение. Кой е за 48 изменение? Кой е против? Въздържали се? отвърля се. Четвърто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 49 за против, въздържали се, отхвърля се. 50. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 5. За, против, въздържали се, приема се. 52. За, против, въздържали се, приема се. 6. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно електронно гласуване. Моля, гласувайте. електронно гласуване по текста на цялото становище. Моля, гласувайте. Приема се 39 гласа за. Поздравления! Сега преминаваме към следващото гласуване по доклада на господин Олиничек Гласуването също е- ще бъде продължително и трудно. Ah, така, моля колеги да започнем. Изменение 49 за против приема се. Изменение 3 за против въздържали се приема се. 50 за против въздържали се отхвърля се. 51 за против, въздържали се, не се приема. 4 за, против, въздържали се, приема се. Има предложение да гласуваме анблок от 52 до 60 изменение. До 60 изменение. Може ли да гласуваме анблок? Не ли? Не. 52 до 59 сте съгласни, не?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 против, въздържали се, отхвърля се 63 за, против, въздържали се, не се приема. Мисля, че се отхвърля. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се, 65 за, против, въздържали се, приема се, компромис 2 за, против, въздържали се, приема се.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 Колеги, отново има предложение за гласуване на блок от 74 до 87. Съгласни ли сте? Благодаря. Кой е за гласуването в блок е, за всички тези предложения от 74 до 87? За, против, въздържали се, приемат се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, приема се. Компромис приложение 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 92 за. Против. Въздържали се. Приема се. 93 за. Против. Въздържали се. Не се приема. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 95 втора част само първата част се гласува, извинява се председателката, за, против, въздържали се, отхвърля се. 96 за. Против, въздържали се, приема се. 97 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 98 за. Против, въздържали се, не се приема. 99 за. Против,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 106 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се, извинете, 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 110 за. Не е ли така? 110 отпада?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 137 за, против, въздържали се, приема се. 136 за, против, въздържали се, не се приема. 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. 139 139. Аз очевидно имам различен списък за гласуване. Има устно изменение. Ако никой не е против, нека да гласуваме 139 с изменението за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за. Против, въздържали се, приема се. 142, втора част. Само втора част гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 23. Гласуваме само втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 10 за против, въздържали се, приема се. 147 за, против, въздържали се, приема се. 148 за, против, въздържали се. Не, не разбирам. 148, нека моля да проверим по електронен път. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 149 за, против, отхвърля се, 150 за, против, въздържали се, приема се, 152 за, против, въздържали се, приема се, 25 за, против, въздържали се, приема се, 153 за, против, въздържали се, отхвърля се, 154 за,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 не се приема. Не се приема. 161 за. Нали до 161 стигнахме? Check on 160. Искате проверка на 160? Добре. Моля гласувайте електронно. It's rejected, as I... Както казах, отхвърля се. 161 за против, въздържали се, отхвърля се. 162 за, против, въздържали се, отхвърля се. 164 за, против, въздържали се, приема се. 165 за, против, въздържали се, приема се. 166 за. Искате да проверим 164. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се, както казах. 165 за, против, въздържали се. Приема се. 166 за, против, въздържали се. приема. Отхвърля се. 167 за, против, въздържали се. Не се приема. 168 за, против, въздържали се. Не се приема. 169 за, против, въздържали се. Приема се. 26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 Вие сте и за и против, така ли? Хайде пак. Нека да проверим по електронен път, по-бързо ще стане. Моля гласувайте. 27. Изменение 27, проверка по електронен път. Приема се. Направи грешка, но все едно приема се. Изменение 28. За. За изменение 28. Против. Въздържание приема се 29 за. Против. Въздържали се приема се 30 за. 30 за. Против. Въздържали се. Приема се. Не мога да разбера. Проверяваме изменение 30, моля. По електронен път. Моля, гласувайте електронно. Изменение 30. Да направим проверка. It's very slowly. You, you are voting very slowly. Много бавно гласувате. Десет души не са гласували. Колеги, гласуваме изменение 30. Събудете се. Не... Можем да приключим с гласуването, но не всички са гласували. Отхвърля се. 31 за. Против, въздържали се, приема се. 32 за. Против, въздържали се. Никой не си дига вече ръцете. Съжалявам. Добре, ако всички гласуват като Ламберхич, е, да не гледам никой друг тогава и всички ще сме доволни. Моля, нека отново. Изменение 32. За. Против. Мисля, че много близки са гласовете. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край. Приема се. 22 на 19. 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. 34. Правим проверка по 33. Моля гласувайте електронно. Отхвърля се. 34. За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 против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се. 45 ще направим гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Проверяваме изменение 45. Край на гласуването. Отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се, 47 за, против, въздържали се, приема се, 48 за, против, въздържали се, отхвърля се и окончателно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Може ли да задам един въпрос, госпожо председател? Сега един момент по член а, анекс 2, първи параграф 139 свързано с експлоатация на възобновяема енергия. Мисля, че единствения момент, където може да се използва е, резервуали за съхраняване на енергия, това е геотермалната енергия. Нито ветрената енергия, нито слънчевата енергия може да се е, може да се използват помпи, извинявайте. Да, точно така и е. ние за това го отхвърлихме, защото сме наясно, че няма смисъл. Can you open? Can you allow me to vote? Тога, тогава е, може ли и аз да гласувам? Някой ми е, затвори възможността за гласуване. И сега преминаваме към седма точка от нашия дневен ред. Становището за фонда за подпомагаме е, пред, по предприсъединителните програми. Четири, прието 8, втори компромис за, против, приема се, 20 за,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 Приема се 24 с устно изменение. Има ли някой срещу изменението? Не. Значи гласуваме го в този вид. С изменението за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 3. За, против, въздържали се. Приема се. 26 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 9 за, против, въздържали се. Приема се. 10 за, против, въздържали се. Приема се. 27. Разделно гласуване. Първа част. За против, въздържали се. Не зная. Проверяваме 27 първа част. Моля гласувайте електронно. Uh, Край на гласуването. Приема се 21 на 20. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1 за против въздържали се, приема се. 12 за, против въздържали се, приема се. 29 за, против въздържали се, приема се според 13 за, против въздържали се, приема се. 30 за, против въздържали се, отхвърля се. Точка от преамбила 1, за, против въздържали се, приема се. 14 за, против не зная. Проверяваме електронно 14-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 15 за. Против въздържали се. Приема се. 3 за. Против въздържали се. Приема се. 16 за. Пада. 17 за. Против въздържали се. Приема се. Или сега електронно гласуване за становището. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с мнозинство поздравления. Преминаваме към инструмента за съседство на Целер. 22 изменение за против, въздържали се, приема се 23-то за, против, въздържали се, приема се 24-то за, против, въздържали се, мисля, че се приема. 24-то ще проверим с електронно гласуване, но ми се струва, че се прие. The vote cannot be closed because many of you didn't vote. Не сте гласували, още не можем да приключим. Добре, край, прието с 26 за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 с устно изменение, няма против, гласуваме го в този вид. За, против, въздържали се, приема се. Пето за, против, въздържали се, приема се. 29 за,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 против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, против. Имаше устно изменение, извинете, не го казах по-рано. Гласуваме го в изменения му вид, но ще проверим с е, електронно гласуване 49-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, приема се. Единайсто за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. Точки опрембила, компромис 3 за,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 Точка от преамбила 26 с устно изменение. Моля гласувайте за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега окончателно гласуване. Режим на гласуване. It is... It is adopted. Приема се с мнозинство. И така преминаваме към последното гласуване относно мандата за участие в триалог 2013 бюджет. Ставракакис е докладчика. 4 са изменение. Едно, който е за, против, въздържали се, приема се. Две, за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване по документа. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се с мнозинство. Приключваме с гласуването. И сега ще изслушаме министъра. Уважаеми колеги, имаме размяна на мнение с датския министър на външните работи Николай Вамен. Ако го няма тук министъра, ще имаме почивка. Ако е тук, няма да имаме. Okay, so he, he should come. Dear colleagues, we have minister here, so we, if we... Колеги, министър е тук. Много ви моля да организираме работата си, заемете местата си. Yes. I think we, we have, yeah, just welcome here. Yes, I want to hear. There's your name here, so it must be.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 Закъсняваме след 6.30. Е, Министъра също трябва да пътува, така че предлагам да започнем срещата ни с него. Uh, we, we are, we are, we are continuing the, the meeting, so the, I would like to welcome... Искам да приветствам с е, добре дошъл министър Вамен. Знаете, че към края на председателството ние канем министри Господин Вамен отговаря не само за регионалната политика, но и заобщо за европейските въпроси. Искам да дам думата на господин Вамен. Благодаря ви много, уважаеми колеги. Най-напред е, искам да благодаря на вас, е, госпожо председател, за това, че намерихте време за мен в е, натоварената програма на вашата комисия за днешния ден. Радвам се, че съм тук. Искам да благодаря и на комисията за конструктивния, открит диалог, който водихме през последните месеци. Европейският парламент е, играе важна и бих добавил с удоволствие конструктивна и положителна роля в законодателния процес на Европа и съм изключително радостен, че съм тук днес, за да разгледаме актуалното състояние на преговорите в съвета само един месец преди да предадем штафетата на нашите кипърски приятели. След моето встъпление, встъпление ще има обмен на мнения и аз е, очаквам това с нетърпение. Уважаеми колеги, с ваше позволение бих е, желал да припомня какви бяха обстоятелствата, при които се проведе нашето председателство. Економическата криза, която засяга по-голямата част на Европа днес, е, се оказа много по-сериозна от предходните. Правителствата, политиците, европейските граждани трябваше да се съгласят за една по-интегрирана Европа, която е способна да постигне задълбочени решения бързо, с доброто сътрудничество на всички заинтересовани страни. Подобна Европа се появи пред очите ни благодарение на економическата криза. През последните 6 месеца само 25 държави членки на Европейския съюз подписаха фискалният пакт който има сериозни последици за фискалната политика, бюджетната дисциплина в държавите членки. Постоянен европейски механизъм за стабилност за предоставяне на финансова помощ за държавите от еврозоната също беше създаден. Беше съгласувана нова крупна програма за а, спасителна помощ за Гърция освен това, седемте държави от еврозоната решиха да засилят гаранциите помежду им. Някои от ключовите структурни реформи са в ход на национално ниво, за да подкрепят предприеманите мерки на европейско ниво. Освен това, ние започнахме един процес за един цялостен пакет от инициативи, насочени към стимулиране на растежа. Те трябва да бъдат съгласувани на, на ниво Европейски съвет през месец юни. Това беше подхода на председателството за справяне с сегашната криза. А, ние трябва да се движим на два крака, трябва да съчетаваме фискалната консолидация, която се налага и дисциплина, с, с структурните реформи и целенасочени инициативи, които да стимулират растежа и заетостта. Тези важни стъпки ще създадат един Европейски съюз, където държавите членки осъзнават, че отговорът на сегашните ни предизвикателства е повече, а не по-малко Европа. Историята ни учи, че националните правителства практикуват протекционизъм, национализъм, когато економиката е в опадък. Но, уважаеми колеги, това не се случи този път. Вместо това економическата криза, съчетана с натиск на финансовите пазари, укрепи солидарността, дисциплината и изплутеността на Европейския съюз. Кризата не създаде нови европейски институции, но укрепи европейската интеграция в ключови политически области, тъй като това се оказа единствения адекватен отговор на предизвикателствата, пред които е изправена Европа днес. И ако потърсим по-дълбоко отговор на въпроса защо държавите членки решиха да укрепят европейския проект, вместо да следват само национални решения, отговорът, по мое мнение, би бил следния. Тъй като държавите членки са толкова взаимосвързани, толкова интегрирани в днешно време, че жизнеспособни альтернативи на общите решения и съвместни действия на европейско ниво не съществуват. Нашите економики, нашите фирми, нашите население толкова силно са зависими едни от други, че самовглавени политики от миналото станаха невъзможни. Освен това, когато действаме съвместно, така както направихме в реакцията ни на кризата, европейските правителства имат шанса да възстановят доверието на пазарите и да постигнат напредък. Уважаеми колеги, това е положително и насърчително развитие на събитията. Като председателство ние ще продължим да полагаме грижи до края на нашия мандат този засилен капацитет за действие на европейско ниво да се превърне в осезаеми резултати за ежедневието на европейските граждани. Датското председателство е твърдо ангажирано с програма, която се фокусира върху стимулиране на економическия растеж и създаването на работни места в Европа. Както може да се представите, стимулирането на растежа и заетостта изисква широки усилия, които обхващат различни политически области. В това отношение бих искал да подчертая преговорите за многогодишната финансова рамка. Мога да ви уверя, че датското председателство работи усърдно за постигането на консенсус в подкрепа на заделянето на по-голяма част от бюджета на Европейския съюз за стимулиране на растежа в такива области като заетостта, в научните изследвания, образованието, енергийната ефективност, зелените технологии. Също времено наблягаме и на реформите в различни секторни политики. Тези реформи целят постигането на максимален растеж и заетост да се извлече максимална полза от всяко евро – Нека да припомня последните цифри, които бяха представени преди 4 седмици Евростат. 5,5 милиона младежи под 25 годишна възраст са безработни. Има невероятно високи темпове на безработица сред младежите в Испания и Гърция, надхвърлящи 50%. Тези цифри са ужасяващи и те означават, че Европейския съюз и правителствата на държавите членки трябва да следват по-настойчива политика на заетост. Ние трябва да не допуснем да се появи едно загубено поколение в Европа от младежи. Като правителства, като лидери, ние имаме дълга да не допуснем това да се случи. И така, какви са последиците от всичко това за бъдещето на европейската политика на сближаване? Преди 4 месеца имах възможността да се срещна с вас и да обсъдим бъдещето на европейската политика на сближаване. Аз се тръгнах с убеждението, че съвета и парламента заедно ще могат да поставят основите за една фокусирана, насочена към резултати политика, която ще играе ключова роля в създаването на растеж и работни места при тези а, трудни економически обстоятелства. Същевременно а, получателите на помощи поискаха тази политика на сближаване да бъде проста за прилагане от бенефициентите и достатъчно гъвкава, за да може да се адаптира към променящите се обстоятелства. Ситуацията в държавите членки, както и вътре в държавите членки, значително се различава. Освен това, ако сме си извлекли някакви полуки от сегашната криза, това е, че обстоятелствата продължават да се развиват, и нещата се променят доста бързо във времето. Днес а, мога да ви кажа, а, че моето дове... моята увереност се оказа оправдана. Радвам се, че Европейският парламент и съвета можаха да договорят последните изменения на сегашния регламент чрез въвеждане на инструменти за споделяне на риска в политиката на сближаване. Бих искал да се възползвам от тази възможност и да призная и изразя моята благодарност за конструктивния полезен подход на Европейския парламент по този важен въпрос. Заедно ние можахме да приключим законодателния процес своевременно. Надяваме се че държавите членки, които са засегнати от кризата, ще могат да се възползват добре от този нов инструмент. Що се отнася до бъдещето на европейската политика на сближаване, датското председателство е, пое задачата да постигне напредък в преговорите по законодателния пакет в максимална степен. С подкрепата на държавите членки, съветът по общи въпроси през април постигна частично общ подход по 6 тематични блока за преговори. Програмиране, предварителни условия, управление и контрол – мониторинг и оценка, допустимост и големи проекти. Ориентираност към резултатите, ефикасност и гъвкавост са ключови думи, които описват споразумението, което беше постигнато първоначално по тези 6 блока. Позволете ми да се спре малко повече на тези въпроси, преди да премина към процеса, който ще ни доведе до съвета по общи въпроси през юни, когато ще се обсъди за втори път законодателния пакет по време на датското председателство. Ще видите ясно проявите на резултатност и ефикасност в компромисите по програмирането. Текстът описва оперативните програми и начина по който те се формират. Освен това, се поставят на първо място целите, а средствата на второ място. Държавите членки имат възможност да променят програмите си според промяната в обстоятелствата, без да представят всеки детайлен елемент на промяна за одобрение от комисията, което води до ненужни забавения в прилагането на програмите. Насочеността към резултатите, и ефикасността могат да се открият е, и в текстовете по управлението и контрола. Тук управляващият отговор от една страна има дългът да гарантира, че конкретните проекти ще допринесат за постигането на заявените цели и от друга страна има дълг също да избегне ненужен контрол, който понякога създава репутация на кохезионната политика за политика, която трудно се управлява. Това е въпрос за прилагане на подходящи техники за определене на извадки и пропорционалност на контрола. Освен това, ориентираността към и ефекасността и гъвкавостта се виждат и в компромисите, които постигнахме по блока, свързан с условията, които се изискват първоначално, така наречените акс-анте условия. Сега те са много по-адаптирани, много по-целенасочени е, и целият постигането на ефикасност на кохезионните разходи, вместо да се набляга само на проверката на специалността съблюдаването на изискванията, заложени в директивите. Същите елементи могат да се открият и в компромисите по блока, свързан с крупните проекти. Тук държавите членки се съгласиха да се извършва проверка по тези проекти на по-късен етап. Инициативата на ЕИП и АСПЕР е много добра альтернатива с добавена стоеност – този контрол ще позволи да бъдат е, извършени промени на ранен етап, за да се реализират проектите своевременно. По-нататъчното участие на Европейската инвестиционна банка ще позволи на държавите членки да се възползват от опита и знанията на тази банка. Комисията настоява а, да се използват все повече упростени разходи. Това има и подкрепата на съвета, това изисква а, да се съобразяваме с а, нуждата от засилване на мониторинга и оценката. Но всичко това трябва да бъде съчетание на резултатност, на ефикасност и упростяване на работата. С а, тези елементи през април съветът по общи въпроси постави основите на една по-опростена, по-фокусирана, по-ориентирана към резултати и политика на сближаване в бъдещето. Затова ние а, очакваме парламентът положително да възприеме тези елементи. Но нека да сме наясно, ние няма да спрем до тук. Нашето председателство все още не е приключило. Нашите ръкави все още са запретнати и ще останат така до края на месец юни. В очакване на съвета по общи въпроси през юни ние започнахме преговори по финансовите инструменти, операциите за генериране на приходи и тематичните концентрации. Освен това, ние ще се върнем и към въпроса за препоръките по отделни страни, що се отнася до програмирането. Нека да разгледам тези въпроси по-отделно. Първо, за финансовите инструменти. Те са важни, особено в сферата на бюджетните ограничения национално ниво и засиналият натиск върху финансовия сектор. Държавите членки трябва да използват по-голяма степен тези кохезионни ресурси, да набират средства от частни инвеститори с цел създаването на растещи работни места. Това е особено важно при сегашните обстоятелства на финансова криза. В момента ние преговаряме по изменения от, на отличното предложение на комисията, което ще позволи кохезионната политика да отчита европейските приоритети, като наличието на рисков капитал а, за иновативни малки и средни предприятия. Ние постигаме напредък и очакваме сътрудничество от страна на парламента и в това отношение. На второ място, що се отнася до, до операциите за набиране на, на приходи. Всички са съгласни, че този регламент е труден за прилагане в сегашния му вид. На базата на предложение на комисията ние търсим възможности за допълнително упростяване, като насърчаваме използването на плоски ставки вместо сложни формули. Това не само ще опрости нещата, но и ще подови, подобри резултатността и ефикасността на тази политика. Ако правилата са точни от самото начало, ние ще създадем стимули за набирането на приходи и така държавите членки ще могат да допълнят кохезионните средства, което ще бъде от полза на растежа работните места в реалната економика. Искаме да насърчим в този контекст и публично-частните партньорства като начин за изпълнение на проекти. Това партньорство означава, че средствата ще могат да бъдат използвани по-дълго, че може да се ангажира частния сектор. Необходимо е да има предложение за нов регламент. Всички са съгласни, че трябва да наберем нужната критична маса. Всичко това е важно за конкурентоспособността, растежа и заетостта за бъдеще. Преговорите продължават по предложението на комисията разходите да се насочат към иновации, към малки и средни предприятия и към смягчаване на климатичните промени. Предизвикателството ще бъде да се гарантира нужната адаптивност и гъвкавост при нужда, без да се размива регламента. Това е основен принцип. Ние и в това отношение разчитаме на мъдростта и сътрудничеството на парламента. през април имаше различни мнения на съвета, свързани с а, конкретните препоръки или националните програми за реформи, както а, и партньорствата, споразумението за партньорство. Надявам се, че преговорите в съвета бяха характеризирани с общо желание правилата за следващия програмен, програмен период да бъдат по-силни, по-ефикасни в интерес на реалната економика. В рамката на тройката ние работихме в тясно сътрудничество с полските ни предшественици и с следващото председателство на Кипър. Искам да се възползвам от тази възможност и да изразя своята адмирация за отличната работа и резултатите, постигнати от полското председателство. Ние надграждаме на това, което беше постигнато от тях и се надяваме, че и кипърското председателство ще продължи в същата посока. Искам също дълбоко да благодаря на, за доброто сътрудничество, базирано на доверието между Европейския парламент и нашето председателство в много области на политиката, включително политиката на сближаване. И на последно място, но не е по значение, бих искал да поздравя комисията за тясното ни сътрудничество по време на датското председателство, полезните съвети, конструктивното отношение бяха високо оценени от нас. И така, дами и господа, в този топъл, почти летен ден, искам да ви благодаря за вниманието и очаквам вашите коментари и въпроси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много, господин министр. Нека да започнем сега, господин Ламбер. И всички, които искат да се изкажат, моля, дайте ми знак сега, за да мога да разпределя времето. Ламбер, заповядай. Благодаря, господин министр, за толкова живото изказване. А, малко се искам да се извиня, защото сме уморени. Започнахме в 9 с обсъждане на регламенти, изслушване, гласуване. Много, много интензивно заседания за научните изследвания, за иновациите и така нататък, но вие сега ни дадохте нова енергия с вашето изказване. Размишлявах за това, което говорихте за взаимоотношенията. Те бяха отлични, но въпросът е, че не се стигна до същество. Имаше отношение, но нямаше преговори. Ние всички сме си много доволни от е, нашата си работа, но ако трябва да става дума за сътрудничество между нас и съвета, мисля, че там нещата трябва да са малко по-добри. Сега изготвяме становището на парламента за срещата на 19 юни. И сутринта се срещнахме с господин комисаря и той ние му зададохме въпроса докъде сте е, стигнали, вие правихте ли сделки с съвета и те категорично казаха не, не, не. Комисията се придържа към своите предложения и няма никакви сделки нито с парламента, нито с съвета, така че и парламента и съвета постигнаха това, което имаха за цел и ние сега можем да започнем преговори. Затова е много важно да, си, да сме наясно с позициите си. Това за парламента е важно. Не да разговаряме и накрая изведнъж да се каже не, не, няма да стане. И Нека да кажем и на датското и на кипърското председателство добре е да седнем на масата на преговорите. След това, как многодишната финансова рамка и преговорите по нея се свързват с нашите отговорности? Много е важно да имаме възможност да разговаряме по тази тема неформално. И знаем за какво става дума, но в края на краищата не сме сигурни, че се чу ясно нашето безпокойство, защото в края на краищата никой не знае какво ще излезе в окончателните заключения през юни. Е, сега говорите за котията за преговори, но това е една черна котия. Нямаме представа какво влиза в нея какво се предвижда за нашите отговорности. Не е ясно и ние какво ще пускаме в тази котия. Така че оставаме до известна степен загрижени за това какви са ни отговорностите, ако може да коментирате. Прав ли е господин Хан? Е, открити ли са преговорите по всички теми, включително нашата отговорност? Нека да чуем и вашето мнение. А за останалото съм напълно съгласен с вас. Е, много важна работа бе е, свършена, много важна бе ориентацията към фискалните проблеми. Е, важно е сега да работим за инвестиции, за растеж, за работни места. И също така е важно през юни кохезионната политика и всичките нейни инструменти да бъдат представени достатъчно ясно и видимо, защото това е най-огромният потенциал за инвестиции, включително и е, за научни изследвания. И Европейската комисия държи в ръцете си тези възможности заедно с е, парламента и съвета. Така че тези неща трябва да бъдат видими, не само така да ги споменаваме пътюм тук в парламента или някъде другаде. Не просто да кажем хайде да използваме фондовете. Тези фондове вече са от ключово значение за нашите страни. Те дават възможност за инвестиции. Страните работят с, включително и с фондовете за регионално развитие. Затова е много важно текста от съвета да е, е достатъчно е, топъл и достатъчно включващ тази е, тема. Благодаря. Констанца? Това е госпожа Крел. Благодаря за вашата презентация, господин министр. Много се радвам, че изтъкнахте двете страни на политиката на сближаване. В момента парламента преговаря по цялото законодателно предложение, но също и е, фонда за финансова стабилност. Действително, ние можем да си говорим за всякакви средства и да ги отпускаме, но не е сигурно, че те ще си свършат своята работа. В съвета като че ли има вече смяна на менталитета, на мисленето, а именно, че от едно, едно е да се правят економии и да се намалява дълга, но също важно е да има и стимули за растеж. И единствения начин, по който можем да създадем такива стимули за растеж в Европейския съюз, е да се използват кохезионните политиката за сближаване и кохезионните фондове за инвестиции. Много се радвам, че възнамерявате да продължите с усилията си по време на оставащия месец за вашето е, председателство, но вие продължавате след това да бъдете члени на съвета. Така че се надявам, че вашето отношение към кохезионната политика ще допринесе за това тази политика да заеме своето подходящо място по отношение на това как се разходват парите на наноплаците в Европейския съюз. Второ, второто по което ние ще преговаряме в бъдеще, е, а именно съдържанието на конкретните регламенти, действително, като става дума за черна котия, черната котия си е черна котия, но има и някои интересни неща, които се случват в момента. И по някои от е, предложенията на съвета ние бихме могли да постигнем съгласие много бързо, да изградим бързо обща позиция примерно общата стратегическа рамка. Ние бихме могли да постигнем съгласие там. Също се поставя въпроса и за резерва за изпълнение и доста други теми. Така че определено мога да кажа, много интересна беше вашата встъпителна презентация. Има някои неща, с които не сме съгласни, например така наречения етичен кодекс а също и смекчаването на партньорските споразумения или договори, които сега стават само споразумения. Също изявлението на съвета за предварителните условия са много мъгляви. От една страна те са за, но от друга страна се опитват да заличат една цяла част от текста свързан с предварителните хоризонтални условия за липса на демо... дискриминация за предоставяне на достъп на хората с увреждания. Тук смятам, че ще имаме големи проблеми при преговорите. Но се надявам, че ще намерим начин да преговаряме и евентуално да отворим тези черни котии и да намериме един а, добър начин за взаимодействие по време на преговорите, защото ако котията ще си остане черна, няма да има за какво да се а, преговаря, пък и не е допустимо спрямо духа на договорите. Вие ни обещахте, че ще направите всички усилия да се спазят правомощията на парламента и се надявам, че ще си спазите обещанието, защото е в интерес на всички нас политиката на сближаване да бъде достатъчно модерна. Тя е в интерес на всички граждани, на всички региони и може да бъде подобрена не само от усилията на комисията, но и от усилията на парламента. Надявам се, че това ще се случи в е, бъдеще. Председателката, следващият оратор е Енрика, но се надявам, че ще говориш по-кратко от предходния. Благодаря. Това е Рика Манер. Благодаря за отличното представяне от е, страна на господин министър, както каза и колежката преди мен. Много приятно бе да чуем, че политиката за сближаване е политика на инвестиции. Надявам се, че вие ще вземате тази позиция в съвета и в бъдеще и ще заставате зад политиката на сближаване и против е, намаляването на средствата. Е, както каза господин Ван Нистелрой, нямаме много информация по отношение на конкретните елементи на сътрудничество между съвета и докладчиците от парламента. Но аз искам да ви попитам сега за многогодишната финансова рамка. Какъв е графикът? Има ли напрежение? Какви са настроенията в съвета? Има ли страни, които или кои страни са за съкръщаване на тези 10%? Има ли тежнения в кои области да бъдат тези съкръщавания, какво ще се случи с кохезионната политика, вие заставате ли зад нея, ако ще има економии. И може ли да очертаете кои са темите, по които има проблеми в момента? За какво сте разговаряли до сега? Господин министър, ако можете, може би сега да отговорите на тримата първи оратори и след това ще продължим. Absolutely. Uh, first of all, thank you for... Благодаря. Благодаря за любезните думи за моето изказване. Много се чувствам окоръжена от тях. На господин Нистелрой, който каза, че трябва да се получим от е, нашите взаимодействия, за да можем да си сътрудничим още по-тясно в бъдеще, това е така. Мисля, че и двете страни а, застанаха съвсем честни, с честни позиции в а, този процес и има какво да се получим и се надявам, че е, този процес ще продължи с бъдещите председателства. Много важно е да кажем също, че е, когато се вземат решения тук, те се случват в рамките на един цикъл. Преговорите за многогодишната финансова рамка и така наречената преговорна е, котия е, започнаха да бъдат, тя започна да бъде наричана черна котия. Аз лично не съм съгласен с това прилагателно и в момента работим, поддържаме тясна връзка с парламента именно по тази тема и искам да ви уведомя, че преди всяка среща на съвета, на върха на общ, съвета по общи дела, се срещаме с ръководството на парламента, с господин Ламасур и съобщаваме докъде сме стигнали в преговорите и съответно предаваме посланието от парламента директно на масата, където се провеждат дискусиите на министрите. Така че има взаимодействие между парламента и председателството и съвет. Аз лично се чувствам свободен да кажа, че не е имало по-тясно сътрудничество между някое председателство и парламента по преговора за многогодишната финансова рамка, по-тясно от това, което се поддържаше между датското председателство и парламента. И много се радвам, че мога да кажа това и съм горд от това. А когато изготвяме котията за преговори, когато я подготвяме за процеса на разговори, от, в съвета и след това в съвета на, най високо ниво, ние не забравяме именно този факт. Госпожа Крел и други изказали се поискаха от мен а, ясно обещание да потвърдя, че ние сме наясно, че се работи в процедура на взаимно вземане на решение, че и съвета, и Европейския парламент а, биват зачитани в техните правомощия. Тук трябва да включим и комисията, разбира се. А, и парламента в един момент се надяваме, че ще формулира своята позиция за преговорите за многогодишната финансова рамка, точно така както е необходимо и съвета да формулира своята позиция, за да се започнат преговорите. И като казвам да се за позиция, от която да се започнат преговорите, това не е случайно, защото по този начин смятам, че съвсем ясно се изпраща послание, че това, което се постига в съвета, не е окончателната, така да се каже, присъда, окончателното решение. След това започват преговори в парламента. Това предвижда Лисабонския договор. А именно а също така е необходимо да спазваме този процес, за да спазваме договора. Ние сме напълно наясно с това. Ние също трябва да формулираме своята позиция за преговорите, преди да пристъпим към тях. Смятам, че това е най-удачният начин да се подхожда към преговорите. И за да мина към следващата тема, искаме ли да се възползваме от многодишната финансова рамка и фон, кохезионните фондове, така че да се създава економически растеж и работни места. Естествено, че искаме. И всички тези проекти вече са създали много растеж и много работни места. Но също така считам, че трябва да бъдем много откровени един с друг и да си кажем, да се опитаме да оценим дали сме си свършили работата по-добре, отколкото сме вършили в миналото. И много е важно да дадем отговор да, да е ясно, че ние трябва да сме по-ефективни в резултатите си, да отделяме средства за подходящите проекти, да създаваме растеж и работни места в максимална степен. Това е нашата отговорност и именно в такъв дух датското председателство много се радва, че в момента има този е, двупосочен е, подход. Е, не става дума само за економии, става дума да се създава растеж и работни места. Не може да има економии и да няма е, създаване на растеж. Това е нашата позиция е, Европа трябва да намери работа. Това е мотото на нашето председателство за последния месец. И ако трябва да отговоря на госпожа Манер, която коментира, че която зададе въпроса за това къде са неразбирателствата в съвета, какви са прогнозите за многогодишната финансова рамка, какво се предвижда за кохезионните фондове като цифри. Първо, важно е да се каже, че датското председателство бе готово да сложи в котията за преговори и цифрите. Но това, което разбрахме и от страните членки, и от комисията, а и от парламента, бе, че в онзи момент е, бе твърде рано да се е, споменават цифри в котията за преговори. Ние приехме това, за това няма да има конкретни цифри, така и парламентът ще има повече време да реши къде иска да насочи тези средства и кои, е, какви размери на сумите според вас ще са подходящите размери факта, че в е, котията за преговори не се предвижда да има цифри, показва, че в момента аз не съм в състояние да изляза пред вас с конкретни цифри. Ние ще дадем едно изчерпателен набор от е, предложения за преговорите, но няма да има упоменати цифри. И а, мога да кажа, че ако ще има економии и съкръщения спрямо предложението на комисията, не мога да ви цитирам цифри, но няма никаква тайна, че в съвета има две е, позиции. Едната е, че е, предложението на комисията е добро и няма нужда да има съкръщение, а другата позиция е, че поне 100 милиарда се предвиждат в повече, отколкото е необходимо. Днес е, имаше среща на за подготовка на съвета и е ясно е, че позицията не се променя. Така че битката ще продължи до последния момент. И то битка вътре в съвета. А, предполагам, че тя ще се пренесе и като битка между а, е, съвета, комисията и парламента. Но тази битка няма да се проведе по време на датското е, председателство, а по време на кипърското. За нас задачата бе да оформиме през юни, през юни котията за преговори, за да могат нашите приятели от Кипър да си довършат работата през второто полугодие председателката. Петима души са заявили желание за изказване. Имате по една минута да се изкажете, ако всички искате да се изкажете. Виждам сега, че двама колеги се отказват, значи трима души остават минута и половина за всеки. Благодаря, господин Власек. Оценявам вашите усилия да опростявате политиката за сближаване и да увеличавате гъвкавостта, особено що се отнася до разпределенето на средствата между е, неразвитите и много развитите райони. Може ли да си представите, че тази е, гъвкавост може да се засили още повече, да надвиши 10%? Втория ми въпрос. От раз... програмата за развитие на селски райони мога да кажа, че е, програмата наистина се оказа ефективна. Възможно ли е тя да бъде включена в други оперативни програми? Така че да може да се укрепят тези положителни аспекти и да отговарят на стратегиите, които вече се разработват от местните власти в районите на национално-регионално ниво. Благодаря, Ана мене. Благодаря. Госпожа Миранда. Господин министър, ви описахте вашето становище относно участието на регионите и структурите, които се различават между държавите членки. Тук наистина задълбочено трябва да разгледаме всичко това, защото, например, сега, когато имаме споразумение за асоцииране, съжалявам, че времето е толкова малко, но съжалявам, че има такава разлика относно становището в съвета и между държавите членки. Регионите, които ще участват на всички етапи за изпълнение, контрол, оценка, изпълнение на програмите по регионите. Е, ще бъдат ли пълноценни участници или просто ще бъдат наблюдатели? Ставаме свидетели на тази практика. Благодаря ви. Gracias, Presidenta. Gracias, Ministro, por la información. Има думата госпожа Перес. Благодаря, господин министър. Сега, бих искал да ви благодаря всичко, което казахте, но искам да ви помоля за нещо. На следващия съвет през месец юни е, между другото, много надежди са отправени към този съвет е, относно бъдещето на Европа. Защо? Защото е, бихме искали да се възвърнат европейските политики. Съгласна съм с вас, че реформите и ръста са най-важните в момента. Така че сега бих искала да ви помоля за следното в края на вашето председателство. Много ви моля, създайте пътна карта или план – който ще спомогне за създаване на заедост, така че да можем да превърнем кризата от предизвикателство в възможност. И тогава датското председателство няма да разочарова гражданите. Вие ще имаме и пътна карта за растеж. Председателя, ако нямате, няма желаящи други да вземат думата, давам думата на господин министър. Thank you very much. Um... Благодаря ви по въпроса за разпределението между регионите. Въвеждането на преходните региони или регионите в преход много ясно ще опише кой за кого плаща. Тук съответно становищата са различни и това не е очудващо. В крайна сметка всичко ще се включи в многогодишната финансова рамка, за да се постигне баланс. Да може да се направи баланс между положителните, силните страни и средствата. Сега това не мога да го направя днес, защото тази тема е много деликатна и много внимателно трябва да се вземе конкретното решение. Обаче, мога да ви обещая, че в духа на сътрудничеството аз ще си отбележа становищата, които ви изразихте днес. По отношение на партньорствата и регионите. Принципа за партньорствата и разработването на програмите. Това е естествения е, подход и съвсем подходящ. Аз съм от една държава, която има много силна традиция за консултации. За мен това просто се подразбира като метод. Като бивш кмет, съзнавам колко може да а, постигне, колко ползи може да излече националното ниво, ако води диалог с местните нива. Колко повече енергия, колко повече добра воля, дух и сили могат да бъдат създадени по този начин. Би било жалко да се изключи регионалното и местното ниво, така ще загубим много таланти. А освен това, това е и нивото, което много често е, работи близо до гражданите. Така че не бива да го подценяваме. Същевременно държавните членки, заинтересованите страни имат ясен интерес в разработването и продължението на тези програми. И на съвета общи въпроси през април беше ясно казано, че трябва да се учетат различните национални системи и традиции, които съществуват в държавите членки. Разбира се, трябва да приемем този факт. Вярвам в балансирания подход, но отново казвам, нека да видим, можем ли да одобрим документите, с които разполагаме. Това е в наш общ интерес. По отношение на последния въпрос – дали датското председателство госпожа Перес зададе този въпрос. Дали датското председателство ще разработи стратегия за рис, ръст и заедост? Мога да кажа, че ние няма да направим това сами. Ние работим с председателя Ван Ромпо и в следващите седмици ще задълбочим нашата съвместна дейност. А, освен това, на е формалната среща с а, а, държавните ръководители разглеждахме този въпрос също. А именно, как да предложим пакет, който може да предаде сигурност на ръста, как може да създаде заетост. Това е много важно и заедно с господин Ромпой ще работим в тази насока. Има 25 милиона безработни, от които 5 милиона и половина са млади хора. Това, уважаеми колеги, ще бъде един тест за нас и не можем да оставим институциите да се боричкат помежду си. Не можем да а, останем а, безучастни към а, това положение. Не можем да оставим борбата между парламента, съвета и комисията да ни възпрепятства от създаването на възможността за ръст и създаване на заедост. Така че това остава най-важната задача на датското председателство през останалите няколко седмици. Ние носим тази отговорност. Аз ще продължа да подкрепям тази дейност е, както в тройката, така и като е, представител на държава членка. Така че надявам се, че при срещата ни след е, съвета през и юни, вие бихте ми казали да и слушахте ни и наистина постигнахте нещо по отношение обединяване на усилията с цел постигане на голямата ни цел наистина подчертавам, не можем сами да постигнем този успех. Имаме нужда от подкрепа на държавите, членки на комисията, но най-вече имаме нужда от подкрепата на Европейския парламент. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви, господин министр. Благодаря за вашето председателство. Искам да ви напомня, че когато зас... имахме срещата с вас и вашите докладчици, ние бяхме стигнали до решението, че а, към края на председателството ще ни запознаете с постигнатото, с общите позиции, с онова, до което сте се обединили. Благодаря за казаното министъра. Потвърждавам всичко това. Стефан искаше да направи, да се изкаже вместо мен, така че съм сигурен, че той ще дойде и следващия път, за да ви запознае по тези въпроси. Благодаря. Председателката, утре продължаваме в 9 часа. С това завършваме днешното заседание.